разискванията. Ще гласуваме утре в 12. Следващото заседание ще се проведе утре, 23 юни, от 8.30 нататъка. Протокола ще бъде публикуван на нашия сайт, а сега ви пожелавам лека.